sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kollegen, willkommen zurück. Уважаеми колеги, дами и господа, продължаваме работата си. Днес след обед ще има публично изслушване за използването на изкуствения интелект в образованието, културата и аудиовизуалния отрасъл с пет експерти. Подчертавам, че ще сме много строги за времето за изказване, защото ще ни трябва време за всяко изложение и за въпросите по тях. Отражението на изкуствения интелект в тези отрасли не се обсъжда много, често и недостатъчно е задълбочено. Факта, че вече се използва в педагогическите програми, в киното, филмите, в музиката, в живописта. Всичко това е много интересно и точно за това и ние се интересуваме от това и частно бихме искали да разберем как изкуственият интелект би могъл да промени тези отрасли и каква регулаторна рамка трябва Европейския съюз да предвиди за следващите 5 до 10 години защото промените много често се случват по-бързо, отколкото си представяме. И днес можем да установим, че вече възникват въпроси, свързани с пълните измислици или неистини. Това е много тежък въпрос. Така че трябва да видим какво се прави в, с изкуствения интелект и от друга страна да видим какво ще бъде отражението му и да сме напълно запознати с различните аспекти от тези промени. Трябва да се справим с тези приоритети. Това е едно от предизвикателствата за Европейския парламент този мандат. Така че в следващите месеци ще се занимаем с този въпрос и ще изготвим доклад за изкуствения интелект в тези отрасли, благодарение на становища вписани в други доклади, които в момента се изработват от комисии Либе или Юри според съответните компетентности. Както вече сте прочели в програмата, става въпрос за три части. Днешното публично е, изслушване ще бъде на три части. От една страна състоянието на изкуствения интелект в Европа в образованието и в езиковото обучение и след това ще разгледаме перспективите в аудиовизуалния отрасъл и във всички творчески сектори. И най-накрая ще се занимаем с използването на изкуствения интелект за всички доставчици на съдържание и на информация. Ще чуем експозе за пълните неистини, защото благодарение на изкуствения интелект могат да се създадат изцяло неистински картини, аудио или видео материали и фалшиви е, събития. Е, всичко това, за да можем да се борим достатъчно добре с това явление. И така, нашите експерти. Първо Андрей Василиев, който е ръководител на ТИЛДЕ и съответно член на борда на Big Data Value Association. След това Дора Матайосовски Филип – Тя ръководи е, работна група по образованието в е, Унгария. Елеонора Розати, адвокат, професор по правото на интелектуална собственост в Стокхолмския университет. Христоф Крионке, който е в Мюнхенски университет, професор по право и накрая професор е, Микаел Колдеуей – висше училище за телевизионни и кинофилми в Мюнхен. Благодаря ви, че дойдохте и сега ще дам думата веднага на господин Андрей Василев. Имате 10 минути. Uh, uh, Добър ден, уважаеми участници. За мен е удоволствие, че имам възможността да споделя някои мисли за възможностите и предизвикателствата пред Европа в сферата на технологиите на изкуствения интелект – Ще представя съвсем накратко развоя на събитията, етичните въпроси, които възникват от изкуствения интелект, ролята на културата и образованието в дебата за ИИ и предизвикателствата, които представлява изкуствения интелект пред езиковото разнообразие в Европа. Тази област изследва активно от 50-те години на миналия век. Но през последните 10 години сме свидетели на масово разпространение на нови технологии за изкуствен интелект. Това е, може би, най-актуалната технология, която се обсъжда от научни работници, практици, лица на ръководни позиции. Изкуственият интелект вече е реалност. Всеки ден се появяват нови приложения. Емоциите варират от свръх, оптимизъм до притеснения за обществото, за съкръщаване на работни места, заместване на хора от роботи. Това от отчасти заради предаването на човешки черти на изкуствения интелект и липса на разбиране на същността на изкуствения интелект. Понятието е определено в съпоставка с човешки способности, като виждане, разпознаване на реч, превод между различни езици, Машините, които могат да имитират интелигентно човешко поведение, се определят като машини с изкуствен интелект. Комисията определя изкуствен интелект като система с интелигентно поведение, която анализира околната среда и предприема действия с известна степен на автономност за постигане на конкретни цели. Този тези действия не са предварително определени, системата динамично се адаптира към промените в средата – творческия сектор в Европа, писателите си изиграли много важна роля да определят рамката на изкуствен интелект. Още през 1943-та госпожа Лавнес, дъщеря на Байрон, описва първия компютърен алгоритъм. 80 години по-късно 18 години по-късно се въвежда термина „робот“ от Карл Чапек, чешки писател, през 1923 г. Пиесата се казва RUR. Това идва от чешки думата за робот, съкръщение. Както казах, в последните десетилетия изкуственият интелект получава толкова много внимание. Днес мнозинството от системите в сектора се основават на алгоритми за дълбоко машинно учене. Така наречените невронни мрежи, които извличат и генерализират модели на познание от данни. Данните са много важни за развитието на изкуствения интелект обемът данни през последните години набра критичната маса, за да е полезен за съответните приложения. Необходима е силна изчислителна мощ за алгоритма за обработка на данните. Едва наскоро има подобна изчислителна компютърна мощ благодарение на интелигентно използване на графични процесори, които преди това са използвани за видеоигри. Машинното учене, прехвърляне на количества данни в качествени системи, които разпознават лица, компютри, извършват превод от един език на друг. Това всичко превръща изкуствения интелект в много мощно средство в контекста на економическите и обществени потребности. Ето защо и, и има ефект на корена промяна в всички области. Това е революционно постижение. Нова граница разкри за конкурентната геополитика. Световния економически форум изготви доклад за глобалния риск. Геополитическата конкуренция се очертава като един от основните рискове за планетата – геополитически план виждаме, че различните региони възприемат различен подход. Изкуственият интелект се развива най-вече чрез саморегулация и частни инициативи. Китайската стратегия обаче се оглавява от държавата. Има силна координация между държавни и частни инвестиции в изкуствения интелект. и широкото му приложение в обществото. В своя подход ЕС се придържа към културните си ценности и към високите стандарти за защита от високия риск, който крие изкуствен интелект. Затова е амбицията на Европа да се вземе водеща позиция при въвеждането на най-модерни етични технологии на изкуствения интелект и да насърчава етичния подход в глобалния контекст. Това е записано в съобщението на комисията от 2018. В творческия сектор писателите, кинодейците помагат да се очертае дебата за изкуствения интелект, неговите ползи и евентуални рискове – още през 1948 Джордж Орвел в известния роман 1984 четвърта създава утопията с пълен контрол върху хората, което е възможно заради интелигентните технологии. Тези технологии вече са факт. Изкуственият интелект носи рискове, както казват мислители като Стивън Хокинс. Това е неговото изказване на Уеб среща на върха през 2017. Той казва, че възхода на мощния изкуствен интелект ще е или най-хубавото, или най-лошото нещо, което някой е случило на човечеството. За момента трябва да поспрем и да помислим не само за осигуряване на повече възможности за изкуствения интелект, повече възможности за успех, но и за максимизиране на евентуалните ползи от него. Преди повече от 50 години в известният филм Космическа Одисея 2001 на Кубрик – Виждате как хората си представили положението, при което имаме интелигентен изкуствен елемент, е, интелект и при които компютрите се съюзяват и поставят под опасност космическия кораб. Има и други творчески разработки по темата. Много е важно да се даде етическо измерение на изкуствения интелект, да се зададат да се зададат съответните етични въпроси, например за заетостта. Как да направим така, че изкуственият интелект да бъде справедлив? Как да се разпределя благосъстоянието, което създават машините равномерно? Каква да е връзката между човечеството, поведението на изкуствен интелект, как да се предпазим от съответните грешки на изкуствен интелект, кой носи отговорност за тях и така нататък. Висока, групата на високо равнище по изкуствен интелект вече е дефинира основни етични насоки. Изкуствен интелект в изкуствата и културата – Това е средство за изразяване на човешкия гений, на човешките мисли. Насърчава се активното участие на творческите граждани в разбирането на последиците от разработване на изкуствен интелект. Виждаме приложението на изкуствен интелект в модната промишленост, в звукозаписните сектори, в преподаването за деца, освояването на нови езици. В Латвия и може да създава и поезия на базата на поетически модели. Ето защо е много важно да се включи и културното измерение. Да разберем какъв е ефекта от изкуствения интелект, от неговото приложение, евентуалните рискове, това да бъде отчетено в европейските и национални стратегии за ИИ. Нашата асоциация за големите информационни масиви представлява най-големите фактори в промишлеността и научните среди, които работят тази сфера. Ние работим за ново предложение за публично-частно партньорство за изкуствен интелект, в което се синтезират всички различни аспекти на изкуствен интелект, включително уменията, квалификацията, образователните въпроси. Изкуственият интелект има отражение върху многоязичието в Европа. Имаме 24 официални езика. 16 други езици се говорят е, до голяма степен като малцинствени езици или регионални езици. Езикът многообразие е част от нашата идентичност. Трябва да направим така, че и и да запази да насърчава езиковото многообразие. Това е от особено значение за по-малките езици, като моят роден език – латвийския. Нужно развойната общност предложи да се разработи една цялостна платформа за езикови технологии, да се създаде общност на факторите от промишлеността и научните среди, за да може всички приложения да се преведат на съответния език, т.е. всички европейци да се възползват от техническия напредък на своя собствен език. Тук има по-подробни материали с информация по темите, които вече засегнах в предходните екрани. Благодаря. По-нататък. Госпожа Дора Матеевски Филип, която също разполага с 10 минути и след това ще направим един първи кръг от въпроси. Благодаря ви. Добър ден, госпожи и господа. Най-напред искам да дам малко предварителна информация за изложението, което ще направя. Унгарското правителство прие програма за цифровия успех. И съгласно тази програма през 2018 година бе създадена от 74 членове учредители Коалицията за изкуствен интелект. Там са представени различни отрасли, академичните среди, е, различни дружества, държавни служби, професионални организации, сектора на малките и средните предприятия. Ние сме постоянно открити за прием на нови членове. В момента в нашата коалиция към 1 януари 2020 година членува 235 организации и всички работят доброволно. Целта на тази коалиция – е да изпрати Унгария начални позиции в Европейския съюз и въобще в Европа, що се отнася до развитието на изкуствения интелект и да превърне страната в модел в глобалната общност на изкуствения интелект да усили конкурентоспособността на националните предприятия, да разшири участието на начеващи и малки и средни предприятия от Унгария в разработването на нови продукти, свързани с изкуствен интелект и активно да ангажира правителството в развитието на една екосистема, местна екосистема за изкуствения е, интерес, е, като се събират национални данни, до които да се дава достатъчен, достатъчно широк достъп. Ето някои възлови за нас е, дати. На 9 октомври бе учредителното заседание на нашата коалиция. Започнахме да работим активно в първата половина на 2019 година като най-напред се занимахме с различни веб страници, които предлагат достъп до изкуствен интелект и започнахме активно сътрудничество с Будапештенския университет. Министерство на технологията по-късно оповести създаването на национална стратегия за изкуствен интелект. Първият проект е вече готов. Това бе обявено на 15 октомври 2019 година и очакваме да бъде насрочено заседание на правителството, на което стратегията да бъде приета. Коалицията ни разполага с 6 работни групи, това е последният диапозитив от краткото ми въведение. Виждате различните теми, които са включени в нашия предмет на дейност, приложения и развитие на пазара, технология и сигурност, индустрия на данните, международни отношения, образование и осведоменост, регулативни и етични норми. Аз бях ръководител на проект в петата графа образование и осведоменост. Както виждате, обаче, ние имаме най-различни проекти, не само в тази сфера. Искам да ви запозная сега с проектите на екипа за образование. Преди всичко, направихме Академия за изкуствен интелект. Това е университет за всички. Всеки може да се включи и да слуша е, изложение по темата изкуствен разум. Е, освен това, е, направихме проект за пазара на труда, който аз ръководих. Направихме проект за иновативни хъбове на регионално равнище за изкуствения интелект. И също така имаме проекти за внедряване на изкуствения интелект в учебните заведения, включително в средното образование. Като цяло, правителството подпомага постигането на основната ни цел да обхванем най-различни виждания и интереси, що се отнася до изкуствения интелект. И ние се опитваме, в частност, да помогнем на правителството, като разработихме проект за изкуствения интелект и пазара на труда. Целта беше да предложим списък с ясни компетенции и да очертаем необходимостта от средно, от висше образование, от образование по специализиран, специализирани направления и от професионално образование. Също така да разработим система за акредитиране, система за взаимно оперативна съвместимост и още нещо важно – да предложим достъп до изкуствения интелект не само за лектори по информационни технологии, а такъв достъп да имат всички, които проявяват интерес към този вид разум. Ето нашия проект за пазара на труда. В него са очертани основните предизвикателства за периода 2019 до 2030 година. Унгария активно работят около 4 милиона души. Смятаме, че до края на 2030 година около 922 хиляди работници, 922 хиляди работни места могат да бъдат повлияни по някакъв начин от изкуствения интелект. Това ще стане на три различни вълни според нашите предвиждания, но тенденцията според нас е необратима и трябва да бъдем подготвени за нейните последици работните места е, се променят. Променя се съдържанието на работата. Ще възникнат нови трудови дейности, е, за които все още и не подозираме. Смятаме, че тези е, около милион души, е, ще бъдат, които ще бъдат засегнати и в бъдеще ще бъдат около 25% от пазара на труда е, в Унгария. До 2300 година съответно трябва да бъде приспособено образованието с оглед на тенденцията към преминаване тенденцията за преминаване към изкуствен интелект. Е, тук е, сме включили в картината цялото образование в Унгария, цялото формално, официално образование с всичките му равнища. Нашият проект излезе с няколко проекта за професионално обучение, образование, преквалификация и предлагане на възможности за промяна на квалификацията на засегнатите от изкуствен интелект работници. Е, също наше предложение е да има специализирано, диференцирано образование по въпросите на изкуствения интелект за студенти в сегашната държавна система на образование и системата на висшето образование, както и да има специално обучение за лектори и учители. Предлагаме да се срещнат търговските среди, деловите среди и висшето образование, тъй че да може да се отговори на очакванията на работодателите – Предлагаме евентуална реформа на системата за, вокално, за професионално обучение. Е, предлагаме е, увеличаване на броя на преподавателите и лекторите по изкуствен интелект и информационни технологии. Предлагаме внедряване на е, образование по изкуствен интелект и информационни технологии в сферата на висшето образование. И също така е, призоваваме към изграждане на сътрудничество за нуждите на адаптирането на цялостната ни рамка към тенденциите в момента. Какви ще бъдат резултатите, ако бъдат изпълнени нашите препоръки? Е, ще бъде създадена възможност за създаване на квалифицирана работна ръка и то изпреварвайки възникването на потребности от нова квалификация следствие въвеждането на изкуствен интелект. От тук смятаме, е, че ще се увеличи заетостта и ще се намали безработицата. Също така смятаме, че в образованието не трябва да се ограничава само до информационни технологии, да има много по-широк обзор – ще има възможност за създаване на ефективност, предпоставки за ефективност в приложните отрасли и също така ще се подпомогне конкурентоспособността на малките и средните предприятия. Благодаря сърдечно за вашето внимание. Председателят, давам думата за въпроси по първите две изказвания. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Бих желал да благодаря и на двамата оратори за интересните им изказвания. Искам да задам въпрос във връзка с променещата се роля на хората учители в процеса на преподаване, там където се използва изкуствен интелект. Според вас, каква посока ще се промени тази роля? Благодаря ви. Председателят, бих желала сега да чуем няколко въпроси за да могат двамата оратори да отговорят на веднъж на всички. Михаела Шодрова. Е, Благодаря за отличната презентация. Много ме заинтересуваха е, проектите, особено унгарския проект – и този аспект за загуба на работни места, това е нещо, което доста често чуваме и очевидно е, е действителност. И мисля, че правителствата на държавите членки ще трябва да реагират доста бързо по отношение на това ново явление. И мисля, че е интересно наистина да се помисли по представените въпроси, но все още не, няма конкретика. Мислите ли, че трябва да се инвестира в технологии и дали ще има друг вид обучение за подготовка на преподавателите и дали трябва да се разширява това изучаване на информационни технологии за учащите. Това не беше конкретно представено в презентацията. Благодаря. Благодаря, госпожо Жодрова. Андрея Бочколт. Благодаря, госпожо председател. Минавам на унгарски, тъй като и аз бих искала да задам конкретни въпроси на колегата от Унгария. Много се радвам, че новаторството, техническото развитие и научните изследвания в областта на технологиите са възлов приоритет за Унгария. Мисля, че това наистина е приоритет на правителството, тъй като няколко различни министерства се занимават с различни аспекти на тази дейност. Въпросът ми е следният. Вие говорихте за проекта, в който сте участвали. Кои обществени групи бяха предмет на вашето внимание? Кои са бенефициерите на този проект? Кои обществени групи и кои отрасли обхванахте в проекта? Мисля, че е важно да се види доколко широк обхват подобен проект може да има в едно общество. Благодаря ви. И така, на този етап Искам да дам думата на ораторите, за да могат да отговорят и след това ще проведем втори кръг въпроси. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо Бочкор. Ако председателят ми позволи, най-напред ще отговоря на вас. Кои са обществените групи, към които сме насочили вниманието си чрез този проект. На практика ние искахме да обхванем всички. Включително хората на село и хората, които живеят при доста неблагоприятни условия. Нещо, което не споменах в изложението си, е, че направихме предложение до правителството за специална програма, е, за чието създаване са необходими трима партньори. Като намерението е хората в неравностойно социално положение да имат е, предимство при записване в програмата – тя ще има продължителност, е, определен брой е, семестри, е, като целта е и в училище, и в университета да се помага на децата, на студентите с освояването на материала. Необходимо е да разработим детайлите на програмата и да намерим международен партньор, чуждестранна компания, която да иска да помага обучението на такива хора в неравностойно положение. Най-напред ще се насочим към децата в средното образование и след това ще им дадем възможност да продължат висше образование. Провеждаме преговори в момента с различни средни училища в Унгария за евентуално включване в програмата. Нуждаем се от международен партньор заради системата на акредитация. От здравеопазване до образование, абсолютно всички отрасли бяха обхванати в нашия проект, тъй като изкуственият интелект има отражение върху всички. Разбира се, както казах, и образованието бе сред отраслите, на които посветихме внимание. Госпожо Шойдрова, вие запитахте ако съм забравила някой въпрос, моля да ми припомните какъв бе той. Вие запитахте какво е значението на този проект. Той е от огромно значение за Унгария. Всички проекти, ако си спомнете таблицата, която ви показах, са част от нашата национална стратегия и плана за действие във връзка с изкуствения разум. Значи всички тези проекти са включени в плана за действие. Разбира се, тяхното осъществяване изисква инвестиции. Инвестиции в технологии, инвестиции във всичко. Но партньорите, които се захващат с подобни проекти, имат желание да правят инвестиции. Аз ръководя проектите в областта на образованието. Колегата, който говори преди мен, спомена за страховете във връзка с съдбата на пазара на труда. Мисля, че ако се страхуваме малко и се подготвим добре, няма да бъдем неподготвени за проекти, за промените, които ни очакват. Нашият проект се опитва да използва всички канали за комуникация. Нашият проект представлява нещо като открит университет. Всеки може да учи чрез участие в масово неформално образование. На практика стремим се да обхванем цялото общество, да привлечем всички към подобен тип освояване на знание. Не знаем какво ни готви бъдещето, но трябва да сме подготвени и за някои неприятни изненади. Не знае дали сте удовлетворена от отговорите ми. Надявам се, че успях да отговоря на всичките ви въпроси. И ако правилно си спомням, към мен бе зададен и трети въпрос за ролята на учителя. Да, въпросът беше за ролята на преподавателите – Вижте, моето мнение е, че няма нужда хората да бъдат замествани от машините, тъй като изкуственият разум се създава от хора. Мисля, че стойностното в учебния процес е човекът. Да, изкуственият интелект е нещо много полезно, но нека бъде използван за добри цели. Даже има такава организация, която се нарича изкуствен интелект в името на доброто. Не смятаме, че технологията ще замести хората и нашата цел не е такава. В образованието учениците и студентите вече използват циф... средства за цифровизация – те разполагат с устройства, поддържат електронна връзка с преподавателите си, но това не означава, че не се нуждаем от учител, защото учителят не работи по алгоритъм. Той може да отговори на всеки въпрос уникално. И също така може да даде на студента и на ученика точно този отговор, който е необходим на него. Господин Василиевс, да, искам да споделя някои свои разсъждения за ролята на учителя най-напред. Развитието на изкуствения интелект позволява да бъдат спестени усилия, капацитета на учителите. Също така изкуственият интелект може да мотивира, да подпомага, да допринася за задълбочаване на уменията на обучаваните. Ние говорим в цифровата епоха за цифрова грамотност. Мисля, че е добре и е време да започнем да говорим за грамотност за изкуствения интелект. Да знаят хората за какво могат да го използват, какви са рисковете, в какъв контекст е, изкуственият интелект е, разкрива най-големия си потенциал. Е, вярно е, че ролята на учителя ще остане голяма, но тя ще бъде променена Създателите на новите платформи за обучение на основата на изкуствен интелект се радват на голям успех. Виждаме, че и учителите участват в такива платформи. Например, те изучават нови езици чрез така наречените чат-ботове и платформите, свързани с тях. Що се отнася до въпроса, ще се загубят ли много работни места мисля, че сферата на културата е в по-добро положение от други области, тъй като тук творчеството присъства по подразбиране. Обикновено изкуственият интелект води до отпадане на онези работни места, където трудовите функции са свързани с повторяемост или с механичност но във всяка стратегия трябва да присъства аспекта култура. Културата е много важно. Изкуственият интелект тук в тази сфера може да допринесе за развитие на уменията на творците. Те могат да използват изкуствения интелект за нови форми на изпълнителска дейност. Могат да използват в различните неограничени възможности за споделяне на данни, което ви позволява по-задълбочено разбиране на процесите, които ви интересуват. Също така, чрез изкуствения интелект могат да се открият прозорци и потенциал за създаване на нови пазари. Пазари за произведения на изкуството, създадени чрез изкуствения интелект изкуственият интелект също може да даде по-широк достъп до най-разнообразни творчески изяви. И така хората могат много по-добре да обхванат цялото богатство и многообразие на европейското културно наследство. В националните стратегии за сега аспектът култура не присъства подчертано, това трябва да се промени. Äh, Благодаря ви много. Сега ще задам и аз един въпрос и се надявам да получа отговор, ако е възможно. Ще дам думата и на комисията и бих искала да разбера дали има и други желаящи за изказване. Ще има ли други въпроси от страна на депутатите? Не. Нека да се върна на обучение и творчество. Има някаква разлика между цифровия аспект, цифровото обучение и онлайн обучението и как творчеството може да се развие чрез изкуствен интелект. В образованието, може би цялото съдържание, учебно съдържание може да се подреди по такъв начин, че да се създаде ново учебно съдържание, отчитайки опита на различните обучаеми. И за това има разлика между изкуствен интелект и обикновената цифровизация. Просто да са по-индивидуални пътищата на обучение. Първо трябва да се научим да използваме тази техника и второ, самия преподавател ще има друга роля – той всъщност ще играе е, роля на подкрепящо лице, включително и емоционално. Това означава ли, че преподавателската работа ще бъде напълно преобърната, напълно променена, ако е, съдържанието вече се предава по друг начин дидактическо. Просто опитвам се да погледна в кристалната топка, за да разбера точно какво ни предвещава бъдещето, защото трябва да сме готови Например, оказва се, че има много нови възможности благодарение на изкуствения интелект. Например, ако погледнем този сайт New Rembrandt, става въпрос за генериране на изцяло ново съдържание и създаване на нови произведения на изкуството. така, ако е, смесим е, няколко е, художници, например, може ли да постигнем някаква нова художествена творба от тази смесица? И, и в този аспект каква ще бъде ролята на твореца? Да, ние говорим за обучението, но дали всичко това ще бъде е, много различно е, от машината, която ще може да измисля някакви нови комбинации. Днес разбираме, че самото изкуство и самото творене понякога е именно нова комбинация. И вероятно усъвършенстваните системи на изкуствения интелект ще доведат до това и каква ще бъде разликата между творбите, създадени от човека и творбите, създадени от изкуствения интелект? Благодаря. For, for and... Благодаря за въпросите. Според нас се разкриват много нови възможности за отприщване на творческия потенциал на хората чрез изкуствения интелект – Изкуственият интелект улеснява творчеството, той не замества хората. Тук мога да приведа един пример. В модния сектор Джесика Смарт, дизайнер, комбинира мултисенсорни устройства, с а, нов тип модни артикули, които са особено полезни за хора претърпели операция или инсулт, тъй като им предоставят сенсорна информация. Така че модата, модният дизайн чрез изкуствения интелект могат да помогнат на хората със специални подробности. Друг пример – музика, създадена с изкуствен интелект. Нови техники за правене на музика. И тук човека не е необходимо да е музикално образование или умение. Може да насочва системата на изкуствения интелект и сам да си разработи мелодия, като по този начин се компенсират липсата на умения музикални или умения за свирене на даден инструмент. Това са някои от примерите. Изкуственият интелект стимулира творчеството на хората. Но също така е важно да се прокара разграничителна линия между творчески разработки изцяло генерирани от машини и човешко творчество, улеснено с изкуствения интелект. Мисля, че относно границите между двете неща ще има голяма дискусия. На следващо място стои въпроси и за правата на интелектуална собственост върху произведенията на изкуствения интелект. Относно образователните промени, персонализацията и индивидуализацията на образованието е доста актуална тема. Системите на изкуствения интелект, които се разработват в момента, ще раздробят учебния материал на малки части и ще насочват учащия от едно парче към друго по начин, който е съобразен най-много с неговите потребности, личност, умения, познания. За да се разработят тези учебни материали обаче, е важна не само технологията, важни са и преподавателите, образователните експерти – Изкуственият интелект е създаден от хората. Преподавателите много ключ... играят ключова роля за разработването на нови системи с изкуствен интелект, които могат да намерят широко приложение в учебните заведения. Okay, just, uh, some, uh, същество съдържанието на учебните материали. Според мен е много важно да се обърне внимание на отделните потребности. Да, има специализация и персонализация. Има възможност за избор. Дали да се тръгне към точни науки или други науки. Like Комисията Генерална дирекция ЕАК, Генерална дирекция Connect. Имаме представители на двете дирекции. Заповядайте. Генерална дирекция Connect. Основен елемент от пакета, който бе прият днес, е, че технологията е в служба на хората. Вече бе казано да използваме широкия набор възможности, разкрити от изкуствен интелект – за да стане това, трябва да овластим хората със съответните познания и квалификация, да знаят какво стои зад изкуствен интелект, какви данни се използват. Това са дейности отразени в Бялата книга за изкуствен интелект и стратегията за данните. Хората ще бъдат оборудвани с основните дигитални умения, за да бъдат грамотни по отношение на изкуствения интелект. Работната сила е изправена пред нов начин на работа заради въвеждането на изкуствения интелект и данните. Трябва да се насърчава и дигиталния талант за насърчаване на иновациите и нови технологии. Тези действия надграждат върху това, което вече се случва съгласувания план за действие за изкуствения интелект, е, прият от държавите членки и комисията в края на 2018. Ще работим в тясно сътрудничество с държавите членки при изпълнението на цялостните национални стратегии, включително измеренията, за които чехме от Унгария. Службата на комисията работят по пилотни проекти. Един от тях е проучване на възможността за нови учебни програми, нови степени на висше образование. И, и тук един от актуалните сектори може да е творческия сектор. Програмата за дигитални умения до 2027 година включва и разработването на умения за развитие на изкуствен интелект и други цифрови умения. Генерална дирекция ЕАК Съвсем накратко, благодаря ви за това важно изслушване. Нашата дирекция подпомага държавите членки чрез отворения метод на координация във всички съответни области, образование, обучение, включително изкуствен интелект. Първо ние вече организирахме семинари за учене от партньори миналата година в Любляна – Два дни и половина обсъждахме три основни въпроса – възникващи практики в образованието и изкуствен интелект, инициативи и планове на държавите членки и на трето място се гласувания план за изкуствен интелект, за който спомена колегата от Генерална дирекция Connect. В плана за действие за дигитално образование, лансиран през януари 2018, имаме специална мярка за изкуствен интелект в образованието. По-конкретно, сега се разработват два прототипа. Единия е карта на уменията, която обвързва уменията, придобити чрез конкретни учебни про програми и тези, които се търсят за съответни работни места. При този прототип, прототип виждаме какви са учебните програми за умения, кои програми отговарят най-добре на търсените умения и виждаме как да разработим учебни програми. На второ място, ефекта от изкуствения интелект върху различни сектори. Затова възниква и въпроса какъв тип образование, свързано с изкуствения интелект, се нуждаем за съответния сектор. И на следващо място, във връзка с съобщението на комисията от днес, дигиталния пакет, през юни тази година ще извършим актуализация, ще предложим нов план за действие за цифрово образование. Искам да задълбочим работата по прогнозната и учебна аналитичност и искаме да се повиши информираността за изкуствен интелект във всички сфери на образованието, за да знаят гражданите какъв ще е ефекта от тези нови технологии. Благодаря сега втората част на изслушването. Ще ме замества колегата Бочко. Като председател, първо искам да дам думата на Елеонора Росати. Имате думата за 10 минути. Добър ден! В наличното време искам да направя следното. Първо да преведа примери за творчество на изкуствен интелект, да проучим на второ място как сме стигнали до там и какви са евентуалните законодателни пречки и на трето място какво ще правим след това – какви средства за правна защита може да осигурим на творческите разработки, които в някои случаи са лишени изобщо от човешко участие. Авторското право е правен режим, както знаете, който се свързва най-вече с музикални творби, артистично изразяване, умствени разработки. Това е нещо, което ви се струва не, нещо познато. Изглежда като картина на Рембрандт. Но не е. Това е картина създадена от изкуствен интелект, като използва набор данни, в който има 346 картини на Рембрандт. Създаден е алгоритъм за рисуване ала Рембрандт и това е крайния продукт. Това творба, която прилича на нещо друго ли е? Да, само че тя не е създадена от човека, от машина. Има и примери в музикалната сфера. Ще пусна тук няколко видеоклипа. music is also created by... Тази музика е създадена отново от изкуствения интелект. Като се ползва стила на Beatles. Текста има какво да се желая за него, но звука е като на песен на Beatles. Още един пример – Песен, създаден с помощта на изкуствен интелект. Има разлика с предишната. Тук изкуствен интелект е средство, което помага на музикантите, създаващи песента. В предишния случай изкуствен интелект е обучен, но сам създава песента в крайна сметка. Това са два примера. От правна гледна точка възникват различни въпроси – може един слайд напред. Картинка на Google по повод годишно от раждането на Бах. Тук потребителите могат да създават музика чрез изкуствен интелект в стила на Бах. Програмката на Google създава нещо, което звучи като композиция на Бах. Това са примери, от които става ясно, че макар и да сме на много ранен етап, изкуственият интелект все още изисква човешко участие, но има потенциал да създава сам автономно произведение и то доста скоро. Въпросът е как ще стигнем до там от правна гледна точка – чрез наличност на много текстове и данни, които могат да се използват за обучаване на изкуствен интелект. Средства за търсене на информация, извличане информация, които са част от машинното учене. Те могат да се използват изкуствен интелект в творческия контекст. Европейската комисия днес представи Европейска стратегия за данните. Изрично се споменава, че Стоеността на данните се крие в тяхното приложение. Това е свързано и с творчеството, генерирано от изкуствен интелект. В предишния мандат, както знаете, парламента и съвета приеха нова директива за авторското право, в която се въвежда нови изключения за извличането, търсенето на данни. Но възможно да има правни ограничения, които да бъдат запазени и да пречат на подобни дейности в контекста на творческия сектор. Комисията днес каза, че трябва да се преразгледа действащото законодателство за търговска тайна и авторско право. Защото при сегашното законодателство сегашните пречки могат да бъдат запазени. Докъде ще стигнем от там нататък? Възниква следващия въпрос. Продукцията на изкуствения интелект ще бъде защитена с авторско право или други права. Ето това е една картина, създадена от изкуствен интелект. Нещо, което може да видите на интернет страницата на Obvious Art. Картината е продадена на търг от Кристис през 2018 цената е над 400 000 щатски долара. Тоест имаме много ценен предмет, но не знаем какви права са свързани с него. От гледна точка на авторското право основните въпроси са следните. Първо, авторското право признава ли автори, които не са хора? Или само авторите хора са защитени от закона – на второ място, разработки достатъчно оригинални ли са, за да изискват закрила, защото на европейско равнище се иска личният нюанс на автора да се усеща в композицията, в творбата, да има оригиналност. Дали това е така при изкуствения интелект? И следващия въпрос е най-интересният. Кой притежава правата върху тези творби? Собственика на набора данни, на базата на които е обучена машината, самата машина, изкуственият интелект, генерирал творбата, правата машината ли ще ги получи? Това са въпроси без отговор за момента, които ще станат все по-актуални за бъдеще. И така стигам до последното – Въпросът на лежащ ли е? Трябва ли се занимаем редом с въпроса за авторското право при разработките на изкуствения интелект? Ако разгледаме дискусиите, които водят експертите по интелектуална собственост из целия свят, изкуственият интелект и правният режим са наистина сред най-често обсъжданите теми в момента. Според мен въпросът е належащ да и не обаче – Това, което видяхме до момента, са примери за творчество на изкуствения интелект, с запазване на някакъв елемент на човешко участие. Човек винаги може да се върне обратно към човека, човешкия екип, създал изкуствения интелект и позволил му да твори. Но за бъдеще това вече може да не е така. Може да има пример на изкуствен интелект, които сами търсят източници на информация, избират кои да ги използват и творят по същия начин, като и ние, когато четем книги в библиотеката и след това пишем свой собствен разказ. Въпросът е належащ, защото тези промени са много динамични най-вероятно през следните 5 до 10 е, години да имаме примери за напълно автономен изкуствен интелект, който твори самичък самостоятелно, по собствена воля. Така че въпросът ще стане доста актуален. Европейския съюз трябва да реши кой е най-подходящия правен режим за подобен тип творения и творби. Авторското право в континентална Европа се счита за право на автора. Авторът твори нещо и има естествено право да получи защита. Може да използваме същата обосновка и за творбите на изкуствен интелект. Може да има проблеми с авторското право като такова. В авторското право имаме и сродни права. Правото на възражение при промяна на творбата и така нататък. Това са въпроси, които възникват и за изкуствения интелект. Също за крилата. Авторското право е до смъртта на автора и 70 години след, него, след нея. За изкуствените интелект как стоят нещата? Ако има апгрейд, нова версия, спира ли защитата или тя ще е вечна? Така че и срока на авторското право е свързан с обективни затруднения – Правният режим за изкуствен интелект може би трябва да е sui generis. Ние да защитаваме инвестициите на тези, които са позволили на изкуствен интелект да може да твори. Но правната защита трябва да е съобразена с съответната специфика, набор данни, да не е прекалено обхватна, да не се ограничават третите страни, които искат да творят с изкуствен интелект. И в заключение, пълна автономна разработка на изкуствен интелект. Пинокио може да е символ за изкуствения интелект. Той се е превърнал от а, кукла в живо създание също може да стане и с изкуственият интелект. Благодаря за вниманието. Благодаря ви за това извънредно интересно изказване. Не бих го нарекла шокиращо, но то ни дава много храна за размисъл. И сега давам думата на Кристоф Крънке също за 10 минути. Благодаря ви. Добър ден на всички. Благодаря за любезната ви покана да е, участвам в днешното изслушване. Е, ще ви кажа какво мисля за юридическите аспекти и трудности при използването на изкуствен интелект. Както виждате, изцяло аналогово съм написал схемата на изложението си, т.е. на ръка. Какво имаме предвид, когато казваме изкуствен интелект и доколко е релевантен той при регулирането на медийните а, дейности? Сега, изкуственият интелект означава да се използва алгоритъм – в най-общ смисъл всяка компютърна система, която приема данни и ги трансформира в други данни, които излъчва, може да се окаже изкуствен интелект, ако е достатъчно сложна, стига човекът да може да предвиди крайните резултати от тази дейност и те да бъдат постигнати автономно, интелигентно. Две са групите субекти, които могат да използват в аудиовизуалните и медийни услуги и изкуствен интелект. Е, доставчиците на съдържание са първата група. Това са доставчиците на медийни услуги и активните ползватели на платформи за видеосподеляне. За тези доставчици на съдържание, изкуственият интелект предлага неограничени възможности за синтезиране на ново съдържание, за изцяло неистински е, създания и е, нови творения, които нямат нищо общо с действителността, но за това има отделно изложение. И е, има много възможности за създаване на съдържание и за неговото споделяне, особено чрез е, платформи като разбира се може да се действа в зависимост от конкретните предпочитания на потребителите. Продукта да бъде нагоден към тези предпочитания. Също така може да има на платформите извеждане на водещи теми, които интересуват огромна част от потребителите. Всъщност, изкуственият интелект може по този начин да подсили е, доверието на потребителя е, в съдържанието, което е, ползва. Автоматизираните профили и интелигентния маркетинг може да създадат иллюзия, че много голям брой потребители споделят определено мнение, докато може да става дума на практика само за резултат умножен изкуствено от платформите. Сега платформите за видеосподеляне е, могат да използва, бъдат използвани т.е. могат да използват изкуствения интелект е, за проследяване на това дали не се нарушават правата на интелектуална собственост. Е, доставчиците на съдържание могат да използват платформата за контрол на това, което ползват отделните потребители и така може да се извърши целенасочено предлагане на услуга или продукт на конкретен потребител. Като цяло медийния, реглам... медийната регламентация може да бъде разделена на две категории. Такава с цел защита и такава с цел даване на повече възможности. Защитата има място, когато трябва да се предпазим от заблуда в електронната комуникация. И на второ място, когато трябва да отстраним подвеждащо или дори незаконно съдържание. Изкуственият интелект може да служи и на двете цели. Когато се използва изкуствен интелект има по-голямо доверие към съдържанието, отколкото когато, да кажем, видите реклама, която е пусната от рекламодател. Има така един ореол на обективност и независимост от търговски интерес. Регламент Тацията дава възможност на потребителя да се дистанцира критично от съдържание, което има търговска насоченост. И смятам, че в бъдеще трябва да се стъпи върху тази идея за защита на потребителя. Изкуственият интелект трябва да се използва в защита на личните права, в защита на правото за формиране на собствено мнение, в под, по, подкрепа на доверието на отделния потребител. Да знае дове, до, потребителят, е, че съдържанието е генерирано от хора, а не от машини. То само се разпространява чрез машини. Може да има задължение за обозначаване с етикет на този тип взаимодействие. Медийните доставчици е, трябва задължително да обозначават по силата на конвенция съдържанието, което е генерирано изцяло от машини. На второ място, защитна цел има нормативната уредба, когато целта на продукта на изкуствения интелект е въвеждане в заблуждение. Мисля, че самото съществуване на изкуствен интелект означава, че в бъдеще платформите за видеосподеляне трябва да бъдат задължени проактивно да филтрират съдържанието, което предлагат, като отстраняват от него, например, порнографски сцени, сцени на крайно насилие, особено ако пък те са били създадени чрез машини. И така стигам до последното, което искам да кажа. Аудиовизуалните и медийните услуги имат огромно отражение и за това с много голямо значение. И за това втората функция на нормативната уредба е тази, кои да създава повече възможности. Изкуственият интелект тази връзка може да помогне за разнообразието на мнение. В аудиовизуалните и медийните услуги има а, значение а, филтрирането. А, вие знаете така наречения филтър, бабъл ефект. Този и друг други ефекти могат да подсилят социалното значение на предлаганата информация и така да доведат до формиране на общественото мнение. Може да се използва изкуствен интелект тук за такова филтриране, че всички хора да имат еднакъв достъп до съдържанието. Медийните закони в Германия съдържат специални норми за прозрачност и за забрана на дискриминацията в социалните медии. И те могат да бъдат използвани като примерни правила за изменение на директивата за аудиовизуалните и медийните услуги в Европейския съюз. Съгласно сегашната международно правна регламентация, доставчиците на услуги са длъжни е, да разкриват използването и начин на функциониране на алгоритмите, чрез които са генерирали съдържание. Параграф 94 от договора за аудиовизуалните и медийните услуги изисква обективно е, мотивиране е, на използването на такъв тип генериран материал вместо журналистически материали. Има информационни посредници, които също играят роля в тези посред... процеси. Трябва да се уточнява, че тези посредници са били използвани и че понякога е събирана информация от различни източници, но филтрирането може да се използва в ограничен брой случаи и това въжи както за доставчиците на съдържание, така и за платформите. Това бе моето изложение. Благодаря за вниманието. Е, Председателят, благодаря ви много. Бих искала сега да дам думата на депутатите в залата. Има ли желаящи? Петра? Да, благодаря много. ще разберете, че това, което искам да кажа, всъщност не ме засяга само мен. Мисля, че е много сложно да се променя законодателството, защото знаете колко време е, преговаряме за него, но ми се струва, че след няколко години няма да имаме избор. И все пак е, няколко въпроса по вашето изказване. Говорихте за е, един вид numerus е, т.е. ограничен брой производства. Освен това говорихте и за евентуално етикетиране. Това може би ще е добър подход, защото има такива моменти в някои от директивите, например в областта на рекламата, така че мога да си представя нещо подобно, но съм малко притеснена, когато става въпрос за проактивни мерки и за подобно филтриране, предварително филтриране на съдържание, независимо дали е съдържание създадено от човека или от изкуствения интелект. Не става въпрос за това, става въпрос за филтриране, което ще има отражение върху основните свободи и би могло да стигне прекалено далеч. Разбирам, че правите разлика между отговорността от е, е, въведен материал и, и, и материал в резултат. Не знам защо правите такава разлика, защото в крайна сметка стигаме винаги до ограничения на, на комуникацията, на общуването и, и, и на онова, което ще бъде налично за хората. В двата случаи става въпрос за едно и също. Затова не разбирам това разграничение. и до каква степен подобно разграничение може да ни помогне. Благодаря. Аз бих искал в продължение на това, което каза колегата, да кажа следното по филтриране на съдържанието. Опитваме се всеки път да спазваме вече съществуващата нормативна уредба, във връзка с филтриране и възпиране на незаконно съдържание. Съществува такава директива за сигурността и за интелектуалната собственост. Мисля, че трябва да улесним контролът в подпомагане на именно съществуващата уредба, вече въведена в действие в някои държави членки. В перспектива на този изключително интересен дебат във връзка с творчеството, съществуват и някакви морални права в нашата западна култура и в мен възникват някои размисли и ми се иска да чуя и вашето мнение. Е, как изкуственият интелект е, се прилага в творческата област? Всъщност това ни кара да мислим за това какво ние възприемаме като изкуство. Когато отговорим на този въпрос, ще разберем действително какво, що е то изкуство и, и доколко моралните права ще се приложат към изкуството. Изкуството е нещо твърде субективно от две гледни точки е, становището, чувствителността на Твореца, но и от друга гледна точка взаимодействието с околната ните, с обкръжението и с индивида. така, музиката, която чухме и която прилича на Битълс, със сигурност е, произведената емоция, изпитаните чувства е, не са същите, като е, когато слушаме нещо познато. Има очевидна емоционална разлика и, и следователно това изкуство ли е? Има някаква субективна а, дейност, субективно взаимодействие. И дали това може да се приложи във всички области, за които вие говорите? Какъв е вашия подход? Председателката, благодаря. И аз бих искала да задам въпрос в тази област. Когато става въпрос за авторско право, най-общо казано, изкуственият интелект се генерира от голямо количество данни. Например, за новия Рембрандт става въпрос за творба, основана на много голям брой данни, следствие анализ на творбите на Рембрандт теоретично Рембран би трябвало да има някакви авторски права, защото става въпрос за негови творби. Обаче той е починал. А, и сега, ако става въпрос за живи творци, то тогава може да има някакъв конфликт в тази област. Ако създам чрез изкуствения интелект някаква музикална творба, възоснова на стила на определен музикант, за да създам нови творби, дали автор, от когото сме черпили тези данни, дали ще има такива авторски правила, права. Това явно още не е съвсем ясно. Ако създавам ново съдържание, дали това ще въжи? Вече сме обсъждали подобни въпроси при подготовката на законодателството – когато става въпрос за защитени творби. Дали авторът ще има съответните права в този контекст. А във връзка с филтрите, как можем да разберем дали става дума за оригинална творба, създадена от човек или създадена от изкуствен интелект? Дали трябва действително да се появява някаква информация, за да може да се избягват неистинските данни и неистинската информация. Дали евентуален етикет може да помогне, за да имаме съзнание за явлението и за да знаем действително с какво се сблъскваме във всички социални мрежи и да сме подготвени в нашите методи за общуване, например. Когато анализирам данни, например от някаква реч на Обама, към която са добавени някои изречения или изрази, как мога да го разбера, каква ще бъде рамката, която действително да ни увери, че а, можем да имаме съзнание за това. Още един допълнителен въпрос. Говорите за задължение за прозрачност. На пръв поглед ясно е, че не можем веднага да различим една творба, дали е от човек или е от изкуствен интелект. И в такъв случай как ще се постигне тази прозрачност? Много е хубаво да говорим за нея, но ако това не е проверимо, ако не можем да го контролираме, аз знам от такива инженери по изкуствен интелект, е, които самите те не знаят точно какво може да се случи. Следователно, ние как бихме могли да се уверяваме в това, че изпълняваме съответните е, правила и че правата са спазени. Председателката, има ли други въпроси? Ако не, ще дадем е, време за отговори и след това ще дадем думата на комисията. Госпожо Розати. Благодаря много за въпросите ви. Ще оставя на колегата въпроса за филтрите. Това, което искам да кажа е, че причината е, за приемане на директивата за аудиовизуалните и медийните услуги е и да се регулира темата за филтрите. Член 17 е посветен на филтрите. Сега се спирам на въпроса що е изкуство и как ще го разпознаваме. Не знам дали сте попадали, но Маурицио Кателани в Майами е преди няколко месеца залепи един банан, размаза го върху стената и каза, ето това е изкуство. Това е форма на изкуство. Изкуството принадлежи ли в този случай на Твореца? Какви права на защита има той? Това беше любопитен случай, но да се върна на въпроса ви – Мога да ви кажа, че от правна гледна точка всичко става все по-сложно. Поради съдебната практика, която развива Съда на Европейския съюз. И тази практика създава огромни проблеми, особено по отношение на дизайна. Когато се разработват нови модни продукти, нови мебели, държавите членки традиционно се придържаха към критерия естетически качества. Сега съдът на Европейския съюз казва, че този подход е неправилен, че към всичко, към което се прилага авторското право, трябва да има единен подход – и следователно при дизайна трябва да са на лице два критерия. Да става дума за произведение и то да е оригинално. Значи, естетическите качества са субективни, казва съдът. Те са предмет на субективно възприятие. Трябва да има обективен подход. Имаше едно дело за изкуствения интелект. И въпросът поставен там беше дали работа, произведение, което е създадено само от изкуствен интелект, заслужава защита на основата на вътрешно присъщата му оригиналност. И изводът беше, че трябва да има защита. Регламентацията на Европейския съюз за авторското право изисква висока степен на творчество, което води до оригиналност. Ако създавате произведение, което наподобява това на друг човек, то тогава оригиналността ви е с доста ниска степен. По-големият въпрос в момента е дали има място за авторство на нечовешки субекти. Да кажем, компютърни програми, бази данни са предмет на изрично регулиране от европейското законодателство и съгласно него юридическите лица могат да бъдат признавани за автори. Обаче при музиката и изкуствата още не сме достигнали чак до такава степен на свобода че това мога да отговоря за авторството. Дори да има място за нечовешко авторство, проблемът за оригиналността ще е водещ. И много ще е трудно да се твърди с успех, че нещо, което е създадено по нечие подобие, по подобие на нечие чуждо произведение, е достатъчно висока степен на творчество, за да заслужи защита. Това бих отговорила аз и искам да взема повод от това, което вие запитахте за какво служи авторското право. Споменах европейските континентално-правни традиции. В тях авторското право се смята за естествено право на Твореца. Но има и други правни традиции, като тези в Великобритания, в Ирландия, в Съединените щати. авторското право там се възприема като стимул, който дава държавата – за това произведенията на изкуството да бъдат полезни за обществото. Ако се признават права вследствие на творчество, трябва да имаме предвид, че някой трябва да е направил инвестиции, за да е възможно създаването на произведението. Но от друга страна има опасност да разводним е, стойността на произведенията на изкуството. Нали, ако внезапно в интернет се получи един наплив от фотографии, създадени чрез изкуствен интелект, дори е, те да са с по-добро качество от създадените от е, е, хората, е, всъщност творците, фотографите напълно ще изгубят почва – и даже сега има такива резервуари с фотографии, които се произвеждат много бързо, не се договарят никакви права, няма никакъв проблем с разпространението. И не е ясно дали а, са защитени или не са защитени тези произведения в кавички. Ясно е, че сме изправени пред голяма трудност. Голяма трудност а, за творците. Председателят, позволете ми да задам един допълнителен въпрос. Вие току-що споменахте произведения, които са подобни на нечи чужд стил. Ами ако изкуственият интелект съчетае различни стилове на различни творци или ако създаде едно литературно произведение с цитати от най-различни други произведения, това също ли е изкуство? Това, което казвах, отговаря госпожа Розати, е, че а, изкуственият интелект може да създаде нещо, което не наподобява и конкретен стил. И тогава може да се говори за възможността за защита и да кажем, един автор, който не е човек, е създал това произведение. Обаче ключовият проблем тук и в Европа и в други правни системи е проблемът за авторството. Ще ви дам пример. Съединените щати на две инстанции беше разгледано едно дело за а, произведение, създадено от маймуна. Действително, говорим за реално дело, в което бяха поставени под съмнение някои фундаментални предпоставки на авторското право в Съединените щати. Съдилищата застанаха на позиция, че животните нямат процесуална правоспособност да защитават своите права в съда – Иначе маймуната може да се смята за автор по смисъла на авторското право. В компендиума за практиката на службата на САЩ за авторските права изрично е записано, следствие на тази съдебна практика, че произведения, създадени от маймуна, няма да бъдат регистрирани в Съединените щати може да се стигне до аналогичен отговор и е, в някои държави членки на Европейския съюз на основата на общите принципи на правото, дори да няма изрична правна уредба. Благодаря за въпросите ви. Ще започна с две разяснения, които са свързани с по-съществени проблеми. Когато е, имам предвид или казвам Numerus клаузус при филтрите, е, имам предвид ограничителен списък на условия, които се поставят от към съдържание, да кажем. Определен обем от е, учебното съдържание трябва да бъде осветлено в жълто, за да може да се постигне добър резултат от ползването на платформата. И разликата между регулирането на приноса и крайния продукт а, засяга и интересите на потребителите, които са засегнати от резултатите респективно интересите на хората, които желаят да споделят нещо на тази платформа. В първия случай регулираме продуктите от дейността на платформата, във втория случай регулираме дейността е, и интересите на тези, които привнасят някакво съдържание в нея. Сега ще се спра на по съществения въпрос за проактивното филтриране. Това категорично е деликатен въпрос – и той подлежи на много пространни обсъждания в контекста на директивата за авторските права. Дискутира се и при регулирането на социалните медии и на доставчиците на аудиовизуални и медийни услуги. Мисля, че тук трябва да имаме предвид две обстоятелства. Първото – доставчиците на платформи, включително платформи за видео споделяне, са, така да се каже, тесните места на комуникацията в цифровия свят. Дали това ни харесва или не, цялата информация минава от там. Цялата информация минава през тези доставчици. Тоест, те имат техническия капацитет да гледат съдържанието от край до край и да го филтрират. И трябва да ви кажа, че те вече го правят. Това, което трябва да интересува законодателите е дали тези доставчици да бъдат задължени да използват този си капацитет по някакъв начин, който да обслужва обществения интерес. И второто обстоятелство, което според мен задължително трябва да отчетем, е, че платформите, включително за видеосподеляне, е, просто се наводняват с съдържание, което, смятам, всички сме съгласни, не винаги е уместно да се показва. Е, това е съдържание, което не само се пуска на тези платформи в нарушение на авторските права, а може да бъде откровено порнографско, може да призовава към насилие, да показва откровено и грубо, жестоко насилие – ако тук няма никакво регулиране, цифровата екосистема става безсмислена, става безполезна. Тъй, че филтрирането в известен смисъл е необходимост, то е потребност. И не е нещо, което следва умишлено да пренебрегваме. Съгласен съм, че винаги трябва да се търси баланс защото и потребителите, и платформите имат право да обменят съдържание. Това е право на комуникация. Следователно тук опираме до фундаментални свободи. Свободата да общувате в интернет. Потребителите имат свобода да ползват съдържанието. Следователно, проактивното филтриране не е нещо, което трябва да бъде задължително предписано за обслужване на точно, конкретно определен интерес, а трябва да функционира в интерес на определен баланс. И за това аз цитирах точно конкретни примери. Грубо насилие или порнография. Не мисля, че филтрирането е нещо, което можем просто да загърбим, да се направим, че го няма. Трябва да поговорим за това, ако има задължение за филтриране, точно в какво трябва да се изразяват те. И последното, което бих искал да коментирам е задължението за етикетиране, за обозначаване. Госпожо председател, и вие зададохте въпрос в този смисъл. Мисля, че след няколко години ще бъде изключително важно обществото като цяло, потребителите да знаят със сигурност кое съдържание е реално и кое съдържание е от категорията deep fake, пълна измислица. И за това е изключително съществено да направим нещо като а, цифров воден знак. Ако желаете да създадем задължение да се обозначават пълните измислици, това, което не отговаря на действителността. Мисля, че ще е трудно да се определи точно кое съдържание е създадено изцяло и автономно от изкуствения интелект, така че да попадне в приложното поле на подобно задължение. И за това аз предлагам да не се придържаме към едно стеснително определение на понятието изкуствен интелект. Според мен, изкуственият разум – и алгоритмичните системи водят до същите въпроси в областта на регулирането. Тоест, до едни и същи въпроси. Какво е автоматичен разум? Това е система, която може автоматично да генерира съдържание. И от тук е, трябва да изведем необходимите връзки за задължението за обозначаване или етикетиране. Живеем в свят, в който не можем да бъдем сигурни дали информацията, която ни се подава е истинска или неистинска. И можем да положим усилия поне да разграничаваме унази информация, която е изцяло създадена от машина – Председателят, благодаря ви много. Сега искам да дам думата на комисията. Кой желая да вземе отношение? Благодаря ви за изслушването. Благодаря и на лекторите за интересните проникновения. Аз ще говоря за европейските медии, това, което вършим за аудиовизуалния сектор – Принципно, през второто поголение на годината предстои едно важно проучване. Изкуствен интелект, културата, образованието, възможности, предизвикателства. Правните аспекти са едната страна на въпроса, от друга страна заетостта, културното разнообразие, творчеството, въздействието на творчеството, Виждали сме средства, които могат да прогнозират дали аудиовизуален продукт ще има успех или не в киното или по телевизията. Какви ще са последиците от творческа гледна точка? Дали ще бъде произведено съдържанието, така или иначе, или машината трябва да определя дали дадена творба с даден режисьор, с дадени актьори няма да има успех и съответно няма нужда да бъде създавана. Това са все последици, които трябва да бъдат проучени. Направихме нещо, което имаше доста добър резултат, но и повдигна доста въпроси. Пилотен проект, благодарение на Европейския парламент – темата без субтитри. Ние помагахме на експерименти, включително субтитри в почти реално време. Това е много хубава идея. Хората могат да извършат оценка на съдържание, до което иначе не биха имали достъп. Само, че възникнаха много въпроси относно превода, Преводачите казаха да, ама това не е точен превод, точността е 80-85%, дори и при живи предавания ще се загубят и работни места. Така че трябва да се намери равновесие между заетостта от една страна и изкуствения интелект от друга и помощта, която те оказва за достъпа до европейски творби. Последната част от изслушването професор Колдевай от Мюнхен. Заповядайте. Благодаря за поканата. За първи път съм тук и съм много развълнуван. Имам две длъжности. Професор в училището по филмово изкуство. Помагам на студентите да реализират своите идеи. Другата ми работа – визуални афекти, ефекти и анимация в филмовата индустрия. Оттам и започнах. Моята работа е да се преструвам през цялото време, защото се занимавам с анимации, създавам изображения, които не са реални и ги няма – Може би всички си спомните първия филм, който сте гледали като дете. Това, което правим в филмовата индустрия е нещо много важно. Така че трябва да подходим доста отговорно към своята работа. Аз именно това уча студентите, когато създават а, истории, изобразителни обра... образи, много важно е визуалното. Понякога даже човек забравя самата история в полза на изображенията. И също и впечатленията, които остават тези творби, понякога са доста трайни, така че отговорността е сериозна. Относно Deepfake, ето това са филми, които сигурно всички сте гледали, Iron Man и така нататък. Каква е техниката, която стои за дипфейк? Компютрите виждат, слушат, говорят, и слушват. Това го знаем от ежедневието. Автономните автомобили. Знаем за тях вече, макар и те да не са факти. Те първо ще се появят. Смартфоновете. Смартфон. Като словосъчетание е свързано с изкуствен интелект – ако сме намерим снимка, направена преди години, която не е обозначена с име, има софтуер, който ви помага и намира снимката, дори и имиджа да не е на фокус, самото изображение да е лошо. Компютрите могат да виждат, да разбират какво е съдържанието. Може би сте чували за дискусията по повод филма Ирландеца. Мартин Скорсезе иска да показва как изглеждат е, актьорите преди 30 години. Джордж Лукас, фирмата, която се занимава с това, е работила месеци по този въпрос, за да проучи лицата на актьорите чрез изкуствен интелект и да вкара по-млади техни изображения чрез софтуер – крайният продукт е бил доста добър, но не е достатъчно убедителен. Използвам се много техники за работа с камера. Пресъздадени са лицата на актьорите. в различни форми. И миналия месец един творец от YouTube поема всичко това и създава всичко с дипфейк с много по-добро качество. С визуалните ефекти софтуер е базиран на изкуствен интелект иззема все повече и повече работни места в този сектор. Дори и за непрофесионалисти е много лесно да се фалшифицират и подменят изображения. Стигаме до момент, в който виждаме примери с доста смущаващо съдържание. Например, ако въведете въпрос в компютър, намерете ми политици, които са руси. Хиляди изображения възникват. Човек след това може да си поиграе с съдържанието. Компютър може да разбира движенията, гласа и да пресъздаде друго съдържание. Да направи съчетание. Ето това е друг микс. Искам да ви пусна един видеоматериал. that I am going to make Alberta the 51st state I really am.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 And if this ends up on 22 minutes, remember, they're fake news. Deep. Okay, uh, it's going on for... <laughs> um... Беше малко дългичко. Това е доктор Фейкенштайн. Съдържанието очевидно е манипулирано. Зрителя веднага разбира, че съдържанието е изкуствено дипфейк, не е реално но съдържанието може да изглежда като истинско, което е опасно. Във Фейсбук, в момента, в YouTube има едно състезание над превара. С софтуер се издирват дипфейк, отявлените лъжи – и с развитието на тази технология се развива и технологията за разкриване на дипфейк. Знаем, че има напълно изкуствени персонажи с много последователи, генерират много печалба, но никой не стои за всичко това. Възниква въпрос за авторското право, кой притежава правата на тези персонажи. Има и водещи, които са напълно изкуствени. Китай използва новинатор, който не е реален, може да работи непрекъснато, никой не стъчкува и казва всичко, което му се казва. Хората си мислят, че това са живи хора. Местопрестъпленията също. Научих за така нареченото отмъстително порно, хората се опитват да се отмъстят и са спорно да съсипят живота на бивши партньори. В армията има много събития, свързани с изкуствения интелект. Бизнесът се опитва да намира дипфейк и има доста работа в момента в това отношение. Аз съм човек на изкуството Занимавам се с сценарии и използвам все повече и повече изкуствен интелект. Как изнасям лекциите си днес? Понякога не е толкова лесно, защото човек стои пред студенти, които знаят всичко, защото имат YouTube. Ако искат да направят нещо, просто отиват в YouTube, намират клипа и го правят. Как аз мога да им дам нещо ново? виждам своята роля все повече като на водещ, модератор, който се опитва да ги напътства, да им покаже кое е добро и лошо. Да представя идеи. Това е другото свързано с изкуствения интелект. Той се нуждае от идеи, а идеите идват от хората. Ако и идеите идват от изкуствен интелект, много бързо стават те досадни и скучни. Това е което исках да кажа. Благодаря. Имате ли въпроси? Заповядайте. Äh, Благодаря много. Благодаря за чутото. Беше наистина изключително. Ясно е, че ще се сблъскаме с много сериозни неща. И вие казахте нещо много интересно, почти между редовете, когато е, учите вашите студенти, по-скоро се явявате в ролята на модератор, защото те вече разполагат с информация в интернет. И това, което вие се опитвате да направите, е да ги научите да разграничават истинското и фалшивото от ваша гледна точка. И всъщност точно това е проблематично. Вече се каза това, ролята на преподавателя. Каква ще бъде променената роля с изкуствения интелект? И аз тук виждам проблем. Вече не се преподава обективно, вече не се предоставя просто информация. Учителя не прави това. Бъдещият учител ще трябва да оценява нещата и съответно да показва собствената си перспектива, обаче тук а, има риск от манипулация – не само от гледна точка на преподаватели или относно преподавателя, но тук говорим за граждански права, които могат да бъдат засегнати евентуално. И трябва да кажа, че го разбирам, но това силно ме притеснява. Какво ще стане с нашето общество, ако не намерим начин да уредим всичко това, да канализираме всичко това? Действително силно притеснение представлява това за мен. Your... Uh, Благодаря за презентацията, за споделянето на вашия опит. Вие казахте, че сте човек на изкуството, кинодиец, занимавате се с анимация. Може би сте запознати с нашата филмова школа в Чехия. Вие сте и преподавател. Какво мислите за филмовото образование, медийното образование? Както казахте, трябва да правим разлика дали е дадено нещо е истина или лъжа. Ние трябва да сме по-добре подготвени за тази нова действителност. Какво мислите? В различните държави има различни подходи. В Чехия преди няколко години започнахме филмовото образование. Нуждаем се от преподавателски състав, който да може да преподава в тази област. Да, какъв е вашият опит? Oui, bonjour. Euh, Добър ден! Благодаря за тази презентация Deepfake. Много мислим по начина, по който бихме могли на европейско равнище да обучим децата си да се отнасят критично, но е ясно, че тук има заплаха от тези пълни измислици и ми се струва, че в Европа закъсняваме във връзка с осъзнаването на тази нова заплаха и бих искала да ви питам дали познавате достатъчно педагогически средства за деца, но и за възрастни, защото е ясно, че става въпрос тук за технологическо съревнование между тези, които произвеждат фалшивото съдържание и, и, и тези, които се борят с него. Вие вероятно познавате такива педагогически програми с които можем ние да помогнем на децата да са въоръжени срещу това. Разбира се, това може да бъде много по-опасно в политическия свят. Благодаря ви. Още един въпрос постъпва. Всъщност аз ще го задам. Не става въпрос само за юридически аспект, но и за правния аспект. Например, филм с Джеймс Дин. Ние можем да го попитаме дали е съгласен да играе във филма, но, но до каква степен можем ние да а, си присвоим правото да го използваме и как ще стане така, че някои от е, известни политици или творци е, евентуално няма да се окажат артисти, например в порнофилм. Ето това са неща, които могат да ни притесняват, защото от една страна има действително силно положителни ефекти, използва се технологията положително, например, за да не излагаме на смъртна заплаха живота на каскадьорите. Но искам да кажа, трябва да се претегли всичко положително, всичко отрицателно и как ще можем да се защитаваме, как ще защитим обществото си спрямо такова развитие, защото за хора, които не са непременно добре информирани, може би няма да разберат кога става въпрос за пълна измислица или за нещо напълно неистинско. Например, когато става въпрос за а, изрази, които са включени в някаква реч на Обама, очевидно тук има голяма заплаха. В списанията, в медиите могат да се добавят доста фалшиви новини. Така че явно съществуват различни начини, по които наистини да се показват. И явно, че е, трябва да има някакви насоки, и то като морални насоки. Но какво можем ние да направим като законодател, за да се опитаме да регулираме това явление и всичко това да стане приемливо? Благодаря. Okay, uh, I see it. Um... Може би моето виждане е опростенческо, но за мен нищо не се е променило. Ако сте фалшифицирали някой преди 100 години, проблема е същия. Единственият проблем е, че сега това, което виждаме, може да го счетем за реално – ако отидете в а, даден регион, където никога не са били свидетели на нещо, им покажете нещо и кажете, що е реално, те ще повярват, че е реално хората е там. Въпросът е как да обучим децата, как да им разясним всичко това. На първо място, те трябва да знаят, че не трябва да вярват на всичко. Трябва да поставят под съмнение всичко. Това е едно на ръка. Ако видите реч на Обама, трябва да знаете, че това е един източник. Откъде идва той? От друг източник. А той пък от трети. А, има някакъв проблем. Кой е направил всичко това? Тук очевидно беше доктор Фейкенштайн, очевидно е, че някой, който се занимава с а, комедии. Съдържанието, от което децата учат, не се е променило също. Така си спомням учебниците. За радост не съм от източна Германия, но съм много добре познат с нея и съм я посещавал по време на комунизма. Ако сравните учебник в източна Германия с учебник от Западна Германия, ще видите, че съдържанието е много важно. Трябва да видим кой представя съдържанието на децата, коя е издателската къща – се занимавам с анимация, както казах. Мога да разработвам каквито си искам герои. Ако е починало някое лице, може да се плаща такса, че се използва неговото лице. Джеймс Тин, да речем. Въпросът е, ако се злоупотреби с него. То тогава говорим за престъпление, което трябва да бъде наказано. Така че нищо не се е променило от миналото насам. Сега единствено трябва да се научим, че това, което виждаме, може да не е реално. Преди 100 години това, което е написано във вестника, се е считало за истината. А сега си казваме, може би не е съвсем истина. Същото въжи за радиото, за телевизията – авторското ни право достатъчно добро за да се справи с тези проблеми. Не трябва да се притесняваме. Създаване на звуци, на изображения. Авторски хонорари, авторско право. Аз съм работил по 15 филми на Марвел. Има цял отдел, който се занимава с дизайна, костюма на Железния човек. Хората там изготвят дизайна, вършат си работата, получават съответното възнаграждение, но нямат право на авторско право. Авторското право се държи от Дисни и от Марвел. И няма никакъв проблем всичко е наред. Иначе трябва да споделяте печалбата от един филм с стотици лица. И просто сметката няма да излезе. Ако един музикант твори музика, изнася концерт, получава пари от продажбата на билети за концерта, в последствие защо той да получава още средства? Автобусен шофьор не получава повече средства в последствие, след като е карал автобуса. Направил съм картина, която се копира и получавам авторска такса. И е, защо? Аз съм продал картината, получил съм си възнаграждението и толкова. Интелектуална собственост. Основно право, да, но се води една принципна дискусия, която не е по темата днес, дипфейк и така нататък. В Сантяго има голяма конференция всяка година. Творците продават своите творби, които са произведени по чужд дизайн – може да си купите Iron Man на картина с водни бои. Аз ги питах какво мисли Марвел по въпроса. Няма никакъв проблем, ми казвате. Защото те базират своите творби на вече съществуващ дизайн на други творби. Да помислете и по това. Може би отидохме прекалено далеч в сферата на авторското право. Не се притеснявайте от това, което предстои. Ние трябва да сме информирани. Да не го считаме за реално. Да си кажем, да, показва се нещо, но то може би не е истинско. Това си е просто съчинение. Да не го приемаме за такова, за каквото се представя. Благодаря. Други въпроси има ли? Не виждам. Да. Господин Матич. Hvala lijepa, predsjedavajuća. Prije svega želim zahvaliti. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря на всички наши гости за изключително интересното представяне на техните презентации. Нека да се върна на нещо, което споменахме. Може ли една машина да замести преподавател – аз съм преподавател и трябва да призная, че може би е възможно. Ако ние напълним машината съзнание, в крайна сметка тя винаги ще знае повече, отколкото човека, защото може да поеме повече знания и може да бъде по-бърза. Но това, което ще липсва на изкуствения интелект е всъщност реалната емоция. Това е нещо, което ние имаме. Но все пак един пример, който искам да споделя с вас. Когато един компютър е пълен с данни, за да му кажем, че става въпрос за нещо, което лети и има пера, всеки ще ви каже, че става въпрос за птичка. Само някое дете ще ви каже, не, това е дъмбо. И няма да можем да възпроизведем тази разлика именно – когато този ден дойде и когато компютърът действително стане предвидим, то тогава ще имаме истински проблем. Благодаря. Благодаря за това последно изказване. Заповядайте за отговор. Нивото на познанието и на разбиране. За автономните автомобили се води голяма дискусия. Решението дали да се блъсне човек или да се избегне удара и да се блъсна в нещо друго. Какво правя аз като шофьор? Знаете за каква ситуация говоря? Да се избегне удар. Изкуственият интелект се развива, доразвива. Той започва да разбира поведението и емоциите. Това не може да бъде спряно. Роботите ще бъдат все по-хуманоидни. Един ден ще се справим пред персонажи, които не са реални, не съществуват в реалния живот. Това не може да се спре. Но то носи сериозни възможности. Хората, които са слепи сега, в бъдеще могат да прогледнат хората, които не могат да се движат сега, в бъдеще могат да се движат. Това е като изобретяването на ножа. С ножа може да се реже месо, може да се убие някой. Просто трябва да сме екипирани със знания. Това е пътя напред. Благодаря. Една дума само от мен. Пинокио. Това бе един от примерите, които бяха приведени по-рано. Ако няма повече коментари, желаящи за думата, искам да ви благодаря сърдечно за интересния следобед. Всички експерти ни запознаха чудесно с цялата тази тематика. Всичко бе доста освежително, изненадващо. Имаме доста храна за размисъл, за доклада по тема изкуствен интелект, образование, култура, медии. Благодаря ви за това, че хвърлихте светлина в мрака, който ни заобикаля отчасти. Благодаря. Bevor jetzt alle den Saal fluchtartig verlassen, möchte ich noch darauf aufmerksam и така, преди всички да си тръгнат бързо, следващото заседание ще е на 16 март, тук в 15 часа и на 17 сутринта и след обед. Не забравяйте, че заседанието на 2 март е отменено. Бих искала да благодаря на преводачите, казва любезно председателката. И бих помолила всички, които не са координатори, да напуснат залата възможно най-бързо, за да можем да продължим. Благодаря и приятна вечер.